Протоколът ще бъде представен в началото на следващото мини пленарно заседание, а приятите резолюции ще бъдат изпратени нататък. По процедурен въпрос ли искате да се изкажете? Заповядайте. Благодаря ви. Вече ви казах, че вашето поведение днес много ме очудва тъй като обикновено вие сте много справедлив в разпределението на времето за изказвания и наистина не разбирам поведението ви днес. Това беше важен дебат. А сега вие го приключвате 18 минути по-рано от предвиденото. Няма как да ме убедите. Frau Kollegin, für die Tagesordnung ist die Konferenz der Präsidenten zuständig. Благодаря ви. Председателя е този, който определя дневния ред. Ако дебатът не беше проведен в този момент, а в по-ранен, може би нямаше да внимавам толкова за спонтанните изказвания, но пък някой друг може също да има оплаквания. Господин Капуто, вие също искате думата и нека това да е последна. Благодаря, господин председател. Искам да знам какви са вашите критерии. Вие дадохте думата на 8 колеги от АЛДА и НП и само един от социалистите и демократите. Аз не се бях изказал по-рано, докато колегата Кели се беше изказвал по-рано. Това е дискриминация и то е абсолютно неоправдана. Колега Капуто, много ви благодаря. Единствено ще кажа, че просто в началото никой от социалистите и демократите не поиска думата, а вие дойдохте накрая. края. Не дадох думата на господин Джамбаски, например, защото той вече се беше изказал. Много внимателно наблюдавахме и мога да ви кажа, че това не бяха 8 колеги от АД и НП, а трима колеги от НП. Опитвам се да бъда максимално коректен, да изпълнявам правилника – Разбира се, това не е лесно, но сега закривам заседанието.